приключи. Гласуването ще е по-късно. Съгласно дневния ред, сега ни предстои доклад на госпожа Старкеви Чуйте за презгранични плащания и доклад на Джон Първис за електронните пари. Веднага давам думата на нашия докладчик. Госпожа Старкеви Чуйте, имате 4 минути. Благодаря, госпожо председател. Днес, когато економиката на Европейския съюз се намира в криза, е важно да насърчим съживяването на економиката. Един източник за разширяване и съживяване на економиката е вътрешния пазар и пазара на услугите, включително и на трансграничните плащания. Бихме желали чрез всичко, което сме предприели в рамките на, е, на плащанията е, в европейското економическо пространство да допринесем за съживяване на економиката. След въвеждането на еврото и изчезването на обменните курсове, стана ясно, че таксите, разходите се Различава твърде много, когато става дума за трансгранични плащания и за вътрешни плащания. И точно по тази е, причина бе прият е, регламент 2560 за плащанията в евро, за трансграничните плащания. Този регламент влезе в сила през 2001 е, година на 31 декември и е, гарантира разходите за трансгранични плащания е, в същия размер, както и плащанията, извършвани в рамките на държавата членка. А по този начин ние се стремяхме не само да е, задържим размера на е, таксите, но и да е, насърчим конкуренцията на този пазар в европейски мащаб. Получи се желания ефект, особено при кредитните преводи, намаляха таксите от 24 евро на 2,5 евро. Настоящото законодателство предвижда преразглеждане на регламент 2560. Основната цел се свежда до това да разширим приложното поле – така че е, да се включат е, и други е, процедури за извънсъдебно удовлетворяване тъй като ситуацията по отношение на плащанията в Европа е, се промени. Е, ние възнамеряваме е, да разширим приложното поле и предлагаме едно такова разширяване на приложното поле, тъй като трябва да отговорим на адекватните условия. И тъй като при трансграничните плащания се извършва прехвърляне от платеца към съответната институция, която би трябвало да извърши плащането. При едни такива трансгранични плащания трябва да се предвиди и такса от 0,088. Има и естествено нови предложения във връзка с контрола, системата за контрол за постепенното прекратяване и отпадане на някои задължения за регистриране или за заявяване в някои от е, страните, е, типичните е, за националната система, да кажем, задължения за заявяване на определени статистически данни, за регистриране на определени данни ще трябва да отпаднат, тъй като ние все още нямаме обща банка данни в това отношение. Благодаря. Сега давам думата на Джан Първис. Тази директива отговаря на голямата потребност от електронна търговия и електронни пари и ясна законодателна рамка. Е, целта е да се използват електронните пари за, за захранване на кредитни карти, за плащане на сметки. Електронните пари не са различни от нормалните пари. Те са една нормална и удобна подобна форма за плащане. Подобно на кредитните карти, това са предварителни плащания – е, и по този начин е, се различават от е, предварително заплатените карти, като например телефонните карти. Необходимо е банкова сметка, за да може да се използват електронни карти и това е особено важно за обществата, в които това е трудно. Бенджамин Коен преди 8 години в статията си за електронните пари той заявява, че, рол, че ерата на електронните пари скоро ще дойдат при нас. За съжаление, обаче неговата прогноза беше твърде прибързана. Все още електронните пари не дават тези предимства, които се предвиждаха в директивата, която беше приета в 2001 година. Това се дължи на свръхпредпазливите ограничения, различните практики в различните държави членки. В Чешката република има 40 институции, докато Франция и Германия имат общо 12 институции за електронни парични транзакции. През август 2007 година, преди близо две години, електронните пари бяха само 1 милиард евро, а, а имаше 6 милиарда евро в брой. Тоест много може да се направи преди да се постигне а, целта. Новата директива би трябвало да даде възможност на нови иновативни парични служби да действат, за да може наистина да има реална и ефективна конкуренция между участниците на пазаря. Новите и по-малките участници ще имат възможност да влязат в пазара, тъй като необходимия капитал ще трябва, ще се намали от 1 милион евро на 350 хиляди доставчиците могат да увеличат местата, където може да се прави електронно плащане, за да може да се купуват и цветя, и а, вестници на гарите. Това много успешно се прилага, например, в Хонг-Конг. Ние а, сме притиснати бързо да приемем тази директива преди края на нашия мандат. Благодаря Ева Меламол, благодаря също така на докладчиците в Сянка от Социалистическата партия и а, на чешкото председателство, на службите на комисията за положителното сътрудничество. Не успяхме да постигнем всичко, което искахме, но се надявам, че сме постигнали една значителна стъпка напред и ще помоля парламента за подкрепа на този проект. Господин комисар, имате думата. Госпожо председател, дами и господа депутати, искам да изразя удовлетворението на комисията от това, че парламентът предприе ефективни и бързи стъпки по този въпрос. Искам да благодаря особено на Перванш Берес. Из... Остават няколко месеца до влизането в сила на директивата за платежни услуги. И плат... Тежния сектор ще трябва да разработи всички инструменти, необходими за единната зона за плащания в евро. Заедно с директивата тези мерки ще осигурят необходимата нормативна база, за да разполагаме с яснота и стабилност на пазара. Преговорите през последните няколко седмици доведоха до бърз консенсус по тези два въпроса, що се отнася до презграничните плащания, с удоволствие мога да кажа, че комисията подкрепя внесените изменения като компромис. Комисията е особено щастлива от това, че в първоначалното и предложение са възприети разпоредбите за преките дебитни операции. Ние смятаме, че е задължително това да се осъществи, за да можем да осигурим единна зона за плащания в евро. На платежния сектор ще се предоставя 3 месеца, за да се разработи а, търговски модел за автоматични плащания. Европейската комисия е готова да замени безусловното премахване на тези изисквания с клауза за преразглеждане, така както предлага парламентът и съвета. И това ще бъде под формата на компромис. Що се отнася до електронните пари, мисля, че подходът е много амбициозен и той ще предостави желаната втора възможност да направим стъпка напред. Тази директива е една нормативна база, която е балансирана, премахва ненужните пречки пред достъпа до пазара и дейности, свързани с електронните пари, ще станат по-интересни. Директивата ще осигури засилване на конкуренцията между участниците в пазара, ще гарантира и равни условия за всички доставчици на платежни услуги и високо ниво на защита на потребителите. Компромисът, който постигнахме, според мен, е много балансиран. Той ни позволява да постигнем първоначалната цел, но заедно с това отговаря на напълно законните притеснения. Ето защо ние напълно пред... подкрепяме това предложение. От името на правната комисия господин Сакала, две минути. Благодаря, госпожо председател. Ние в нашата комисия подкрепяме предложението за регламент целта на инициативата на комисията са следните. Първо да се замести съществуващото, съществуващия регламент, за да отговори на изискванията на пазара и да приготви да изготви адекватна правна рамка за електронни плащания в Европейския съюз и да подобри ефективността на а, платежните услуги в Европа. В становището, изпратено до държавите членки, се посочва, че институциите трябва да действат като компетентни органи във връзка с разграничните плащания. Необходимо е да се е, е, решават спорове по отношение на този проблем. Важно е пропорционалността, е, субсидиарността и всички други условия да отговарят на член 95 алинея 1 приложните правила, правилата за прилагане би трябвало да се прилагат във всички държави, за да може да се получи правна сигурност и равнопоставеност между държавите. Благодаря, госпожо председател за ораторите от името на групите ЕНП, господин Гарсия Маргало и Марси, две минути. Благодаря, госпожо председател. На първо място ще се спра на трансграничните плащания и доклада на госпожа Старкевичуйте. Много добре описаният от нея регламент – отговаряше на потребности, е, възникнали непосредствено след въвеждането на еврото. Таксите трябваше да бъдат еднакви и за трансграничните плащания, и за вътрешните плащания. Това е логично в рамките на един вътрешен пазар, който инак не би могъл да функционира правилно. Регламентът действаше до и започна да действа истински в началото на създаването на зоната за разплащания в Евросепа. Така че този регламент трябваше да бъде пригоден и към всичко останало и съответните директиви, уреждащи, да кажем, услугите, трябваше да бъдат съобразени с разплащанията в рамките на едината зона за плащания в евро. Така че регламента трябваше да отговаря първо на една цел, да се опростят, да се облегчат процедурите и процесите и също времено да се събират статистически данни за платежния баланс. Ние приветстваме е, този подход, но смятаме, че е необходимо първо да се дефинира много добре правното основание. На второ място, важно е държавите членки да осъзнаят е, необходимостта да прилагат по-добре регламента, отколкото до сега. И на трето място е необходима една по-голяма, по-силна координация между отделните институции за платежния баланс е много важно да разполага с съответните статистически данни, които да се заявяват своевременно. Благодаря. Госпожа Берев, в името на социалистите, две минути. Благодаря, госпожо председател. Искам да се изкажа по доклада на господин Първи за електронните пари. Нашата група се пита защо електронните пари са по-слабо развити, отколкото в Хонг-Конг европейските граждани все по-често използват банковите си карти. Тревогата на парламента при разработването на този законодателен акт е, могат да се обобщат последния начин. Най-напред по отношение на надзора не искаме лобите на институциите за електронни пари да ни да окажат натиск върху нас, за да отслабим надзора. Освен това, институциите, които имитират електронните пари, управляват електронните пари, трябва да бъдат предмет на истински надзор и смятам, че успяхме да постигнем известни гаранции в тази област, което ме радва. Заедно с това ние следва да държим сметка за интересите на гражданите и унези, които използват тези електронни пари защото искат да прекратят своя договор и да институциите, управляващи електронните пари, не следва да им налагат ограничения и прекомерни такси. Ето това е духът, в който ние дадахме своята подкрепа на това решение. Желанието и целта ни е да улесним живота на гражданите, само че това не следва да доведе до отклонения, свързани с процеса на надзор. Благодаря. Благодаря групата АЛДЕ. Госпожа Баева, две минути предложението за регламент на европейския парламент и на съвета относно трансграничните плащания в рамките на общността който цели да замени сега действащия регламент е във връзка с изграждането на интегриран европейски пазар на плащанията. предложението е насочено и към повишаване защитата на интересите и правата на потребителите и намаляване бремето по отношение на отчитането за целите на статистиката член пет за платежния баланс и член 12, свързан с клаузата за преразглеждане са предмет на компромис който нашият докладчик маргарита стъркавичуите визира и се подкрепя от българя. компромисът е възможност за своевременна и адекватна оценка. текущата глобална финансова криза насочва вниманието към необходимостта от релевантни статистически данни българия е за премахването на сетълмент базираните задължения на доставчиците на платежни услуги за статистическо отчитане за целите на платежния баланс под прага от 50 000 евро. българия подкрепя премахването на член 5 параграф 2 като изразените резерви са в контекста на потенциалната загуба от информация и влошаване на качеството на статистическите данни за целите на платежния баланс както и с необходимостта от технологично време за осъществяването на преход към системата за пряко отчитане. Мерси, мадам ла президент. Малък проблем. Господин Красца не е тук, господин Лундгрен не е тук. Господин Гозес не е тук. Никой не иска да се изкаже в рамките на процедурата спонтанни изказвания. Господин, много добре. Господин комисар, заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Още веднъж бих искал да подчертая колко високо ценя начина по който Европейския парламент е, е, работи по тези две теми. Така че а, е, сега, на 1 ноември а, през тази година, ще а, настъпят а, и ще влязат в действие вече нови моменти, най-вече по отношение на електронните плащания, на електронните пари, които ще опростят а, а, и модернизират устройствената правната рамка на вътрешния пазар, най-вече по отношение на електронните пари. А по този начин ще се облегчат и трансграничните плащания, което е в крайна сметка основна цел на СЕПА. Ние ще можем да изградим един много ефективен пазар с високо качество – Бих желал от името на комисията да благодаря на Европейския парламент е, за подкрепата по тази тема. Господин Лундгрен, който не беше тук, дойде, ще му дам по изключение думата. След е, комисаря, вие не бяхте тук, е, когато а, ви поканих, а, но сега ви давам думата само за две минути. Госпожо председател, много мило от ваша страна. Електронните пари, които могат да се използват а, при презгранични плащания, са очевиден напредък и те са важен напредък от страна Европейския съюз в усилията да развие единния пазар. Искам обаче да използвам тази възможност да ви напомня за какво всъщност говорихме, когато въведахме еврото за голям брой страни в Европа, основата беше анализът, който беше направен на ползата от паричния съюз, т.е. намаляване на разходите за плащане и намаляване на много разходи, свързани с плащания. Цената, която плащаме обаче е засилена нестабилност на економиките. Свидетели сме на повишаване на безработиците, на държавите е трудно да поддържат платежния си баланс. Всичко като че ли се обръща с главата надолу. Страни като Ирландия, Испания, Италия и Гърция да не забравим, че жертвите са унези, които трябваше да спечелят от общата валута. Това обаче не става, защото не се постига напредък в едината зона за плащания в евро. Скоро ще се окаже, че платежните системи ще бъдат толкова ефективни, че разходите ще бъдат пренебрежими. И тогава ще имаме обща валута, която ще гарантира само нестабилност на економиката, Казвал съм това и преди, свидетели сме на това и в момента. Замислете се. Благодаря ви. Добре, сега ще дам думата на нашия докладчик госпожа, госпожа Старкевичуит за две минути. Благодаря, госпожо председател. Преди всичко ще подчертая, че текстът е резултат от компромис, който бе издействан в продължение на дълги консултации и преговори между Комисията, съвета и парламента. Бих желала да благодаря на комисията, на колегите е, за доброто сътрудничество, както и на сътрудниците от комисията, които ми помогнаха много при изготвянето на доклада както посочи господин Лундгрен, този нов регламент ще е, подкрепи развитието на СЕПА и ще е, насърчи развитието на пазара на трансграничните плащания. Този регламент ще действа правилно и успешно само ако държавите членки е, признават плащанията и в национална валута. А в момента е, таксите за плащанията в национална валута и в е, евро са различни. Имам предвид е, е, практиката на някои отделни държави членки, така че би трябвало да се признае еднаквият размер на таксите за разплащания в рамките на е, зоната за плащане в Евросепа. Не говоря за разплащания с страни извън тази зона. Банковият сектор би трябвало в рамките на 3 години да разработи нов модел за ефективно извършване на плащанията. Необходима е модернизация, иновация на системата и смятам, че регламентът дава възможност именно за това. Благодаря ви. Господин Първис Госпожо председател, за да може да се удовлетворят опасенията на госпожа Берес. Ние настоявахме в директивата парите да не бъдат в влогове. Ние отворихме парите за свободните отворихме вратата за свободните пари още малко повече. Ние сведохме сумата до 350%. Пазара предпочиташе 200%. 200 хиляди. Но с тази гъвкавост, която се разрешава, е, по-либералните държави могат да стигнат до 1,5%, по-консервативно настроените държави 2,5%, но все пак тук създава една малко по-голяма равнопоставеност в Европейския съюз, защото ние настояваме е, парите на данакоплаците да бъдат защитени и да има също така мерките, които спомена госпожа Берес. Също така равнището трябва да бъде определено на 5 милиона евро, а не 2 милиона. Това е една много предпазлива стъпка. Тя не е идеална. Естествено, след 4 години ще трябва да преразгледаме нещата, но се надявам, че до тогава много повече оператори ще са влезли в бизнеса, ще има а, а, банки, които ще се примирят, че това е една полезна а, услуга, която не вреди на европейската економика. Ние в Европа трябва да се възползваме от всички възможности, които предлагат а, е, електронните пари. Благодаря. Дебатът приключи. По дневния ред е... Ни предстои да разгледаме доклада на господин Хорш Нелхард «Животински продукти за нечовешка консумация». Давам думата на докладчика за 4 минути. Госпожо председател,